Добър ден, госпожи и господа. Възобновяваме заседанието. Протоколите от вчерашното заседание са разпространени. Ако нямате коментари, можем да ги приемем.